Така, сега може да продължим нашето заседание, скъпи колеги. Имаме доста гласуване днес. И сега по точка 11. Но първо по 16 та точка ще гласуваме, защото нашия заместник председател Донечек трябва да хване самолета за жена за Австрия, така че ако искате нещо, ако докладчик иска нещо да кажеш. Благодаря на всички, че приеха това изменение на дневния ред. Позволете ми да кажа като докладчик за Косово, че много се радвам за сключеното споразумение между Европейския съюз и Косово за а, принципното участие на Косово в програми на Европейския съюз. Така ще можем да доближим Косово на непоследно място и в културно отношение. Тук говорим за а, техническо, културно, а, научно сътрудничество. По този начин ще сближим а, а, хората от нашите народи. Също така Косово ще даде своя принос а, към бюджета на а, Европейския Европейския съюз. А, и за това моля всички вас да одобрите този а, доклад, защото а, имаме нужда от широка подкрепа. Благодаря на Улрике Луначек. Има ли други коментари? Ако няма, нека да гласуваме. Първо изменение. За, против, въздържали се. То се отхвърля. И гласуваме електронно за препоръката, за проекто препоръката. Моля, гласувайте сега. Край на гласуването. Приема се с 45 гласа за. Поздравление за Луики Луначек. Сега преминаваме към следващата точка докладът на Джефри Ван Орден за космическата стратегия за Европа. Благодаря. Искам само да поздравя и да благодаря докладчите в Сянка за тясното ни сътрудничество и да помоля за подкрепата ви за тази препоръка. Така, нека да започнем. Компромис 1 за, против, въздържали се. Приема се. Второ изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. 12 изменение. Господин Държан за, против, въздържали се, Приема се 13-то изменение за, против, въздържали се. Приема се 14-то изменение за, против, въздържали се. Ще го проверим този, значи проверяваме 14-то изменение. Моля, гласувайте. Така, гласуването приключи. Отхвърля се 29 също 32. Четвърто, е, четвърти компромис за против въздържали се, приема се. Пето, пети компромис за против въздържали се, също се приема. Шесто, шести компромис за против въздържали се, приема се. Компромис 7 за против въздържали се, приема се. 34-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 35-то за, против, въздържали се, приема се. Електронно гласуване общо за становището. Моля, гласувайте. Two missing. Два гласа липсват. One missing. Един остана. Така, край на гласуването. Приема се с 54-6. Поздравяваме докладчика. И така, стигаме до следващото гласуване. 12 та точка от дневния ред. Въвеждане на режим за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност, техническата помощ и транзита на изделия с двойна употреба. Докладчика е Марите Схаке. Искате ли да кажете нещо? Не, не иска да кажа нищо. И така, може да гласуваме, само че... Да, тук е списъка. Изменение. Започваме с четвърто изменение. кое е за? Против? Въздържали се? много разумен комитет. 41 за, против. Айде, колеги. Така, стигаме до компромис едно за, против. Въздържали се. Приема се. И е, така стигаме до, 40, до 10-то изменение. За, против, въздържали се, приема се. 47 за, против, въздържали се, приема се. Проверка на 47 изменение. Моля гласувайте, колеги. The vote is closed. Край на гласуването. Боже Господи, как го правите? 48 за, против, въздържали се. Е, така. 60 за, против, въздържали се. Видях ами каква е точно разликата. Може да го проверим. 60-то изменение, електронно гласуване. Край на гласуването. 45 против, отхвърля се 61 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка. Добре, 61, пак ще го проверим, моля. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 32 за. 63 за, против, въздържали се. Приема се.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 Така, края на гласуването. Отхвърля се с 37 против, също 28 за. И стигаме до 13-то изменение за против, въздържали се, приема се 70 за. Е, не, момент. 71 и 72 всъщност. За, против, въздържали се. Отхвърля се 14-то изменение за против, въздържали се, приема се. 73 са против, въздържали се, трябва да го проверим. 73, моля гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се. 74 за, против, Задържали се, отхвърля се. 75 и 76 за, против, въздържали се, приема се. 78 за, против, въздържали се, отхвърля се. 15 за, против, въздържали се, приема се. 80 е, за, против, въздържали се, отхвърля се. 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. 81 за, против, въздържали се, отхвърля се. 82 да, за, против, въздържали се, отхвърля се. 84 за, против, въздържали се, отхвърля се. 85 за, против, въздържали се, отхвърля се. 93 за, против, въздържали се. 93, изменението на Дължан, трябва да го проверим електронно, моля. Парисклаус на гласуването. Отхвърля се с 34 против, 30 за. 94 за, против, въздържали се. Приема се 17 за, против, въздържали се. Приема се. Стигаме до 100 на лозинг за, против, въздържали се. Отхвърля се. 102 за, против, въздържали се, приема се. 103 за, против, въздържали се, приема се. 104 за, против, въздържали се. Трябва да го проверим 104. Моля, гласувайте електронно. Closed. Край на гласуването. Приема се с 40 за и 23 против. Добре, какво не работи? Машината ли? Добре, техника ще дойде. Но отхвърля се при всички положения. 105 за, против, въздържали се, приема се. 106 за, против, Въздържали се. Трябва да го проверим и него. 106, моля. Край на гласуването. Приема се. 107 за, против, зажали се, отхвърля се. 108 за, против, зажали се, отхвърля се. 109 за, против, зажали се, отхвърля се. 19 изменение за, против, въздържали се, приема се. Сто за, против, въздържали се. Не виждам реакция от ЕНП. Моля ви да, се, да гласувате електронно по 118. Край на гласуването. Отхвърля се. 119 за, против, въздържали се. Моля, гласувайте електронно за проверка. Край на гласуването. Отхвърля се. 120 за, против, Отвърля се. Не, сега да го проверим. 120. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Отвърля се. 121 за, против въздържали се, приема се. 20 за, против, въздържали се, приема се. 21 за, против, въздържали се. Проверка, моля, на 21 изменение. Моля, гласувайте. Е, гласуването. Приема се. 22 за, против, въздържали се. Приема се. 23 за, против, въздържали се. Приема се. 138. Не, 137 е напред. За, против, въздържали се, отхвърля се. 138 за, против, въздържали се, отхвърля се. Да. Явол. 138, моля гласувайте електронно. The vote is closed. Край на гласуването. Тук е, отхвърля се. 24 за, против, въздържали се, отвърля се. 139 за, против, въздържали се. 139, моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Отвърля се с един глас.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 Край на гласуването. Приема се. Седми изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Осмо за. Против. Въздържали се. Отвърля се. 38 за. Против. Въздържали се. Приема се. И стигаме до крайното гласуване на цялото, на цялото становище. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се с 49 за, срещу 10 против. Поздравяваме докладчика. И сега стигаме до 13 точка. Провеждане на борба за нарушението правата на човека в контекста на военните престъпления, престъпления против човечеството, това число и геноцида. Докладчикът е нашия уважаем колега, господин Преда. Искате ли да кажете нещо, господин Преда? Нека да гласуваме тогава. Добре. Започваме с компромис 8. Кой е за? Против, въздържали се. Приема се. 59 за, против. Въздържали се, приема се. 660 за против зажали се приема се. Боже Господи, много дълъг списък, казва говорителят. Девето изменение. Компромис за против въздържали се приема се. Компромис 10 за против зажали се приема се. Изменение 17 за въздържали се 70 за приема се. Компромис 11 приема се. 75 за, против, въздържали се, приема се. Проверка. Да, приема се. 76 за, против, въздържали се. Нека да го проверим, вече му разнами. 76. Моля, гласувайте. Трайно is closed. Край на гласуването. Да, приема се. Ясно. 78 за, против, въздържали се, приема се. 83 за, против, въздържали се, приема се. 84 за, против, въздържали се, приема се. 85 за, против, въздържали се, приема се. 90 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 12 за, против, въздържали се, приема се. 13 за, против, въздържали се, приема се. Това е компромис 13. Компромис 14 за, приема се. 15 за, против, въздържали се, приема се. 107 за, против въздържали се, приема се. 109 приема се. 110 за, против въздържали се. Изненадващо се приема. Стигаме до 16 компромис. Против въздържали се, приема се. 17, 17 компромис за въздържали се Приема се. Така, разделно гласуване. 80-то първата част, за, против, въздържали се, приема се. Първата част, втората част, за, против, въздържали се, отхвърля се. Втората част за... Проверяваме втората част на 80-то изменение. Моля, гласувайте. One colleague missing. Един отсъства. Така. Край на гласуването. Приема се. 82 за, против, въздържали се. Приема се. Компромис 18 за, против, въздържали се. Приема се. 118 за против Приема се. 120 за против въздържали се. Трябва да го проверим. 120. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 122 за, против въздържали се. Приема се. Компромис 19 за, против, въздържали се, приема се. 125 за, против, въздържали се, отхвърля се. 128 за, против, въздържали се, приема се. 130 за, против, въздържали се, приема се. 131 за, против, въздържали се, отхвърля се. 132 за, против въздържали се, приема се. 137 за, против въздържали се, отхвърля се. Компромис 20 за, против въздържали се, приема се. 141 за, против въздържали се, отхвърля се. 143 за, против въздържали се, приема се. Компромис 21 за, против въздържали се, приема се. 139 за против въздържали се. Приема се. Компромис 22 за против въздържали се. Приема се. 145 за против въздържали се. Отхвърля се. 149 за против въздържали се. Приема се. 153 за против. Въздържали се. 153 ще го проверим електронно. It's closed. It's been carried. Така, приема се 54 за, против, приема се 155, 156, 167, 177 за, против, въздържали се, отхвърля се, отхвърлят се. 156 за, против, въздържали се. Проверка, моля. 156. Моля, гласувайте. Край на гласуването приема се. Компромис 23 за, против, въздържали се. Приема се. Стигаме до 159 за, против се, приема се. Компромис 24 за, против се, приема се. 25 и компромис, приема се. Компромис 26 за, против се, приема се 26. 172 изменения за против въздържали се приема се. 174 за против въздържали се приема се. 173 за против въздържали се отхвърля се. Компромис 27 за против въздържали се приема се. 181 за против въздържали се приема се. 182 за против въздържали се приема се. 28 компромис за против въздържали се приема се. Стигаме до 176 за, против въздържали се, приема се. 170... Не, това е вече е прието, така че стигаме до компромис 29 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 30 за, против, въздържали се, приема се. 31 за, против, въздържали се, приема се.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 Край на гласуването. Приема се. 37 изменение за, против, въздържали се. Приема се. 38 за, против, въздържали се. Приема се. 42 2 против, въздържали се, отхвърля се. 41 за, против, въздържали се. Приема се. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 45 за, против, въздържали се, приема се. 44 за, против, въздържали се, приема се. 46 за, против, въздържали се, приема се. 67 за, против, въздържали се, приема се. От 47 до къде на блок да се гласува? 47 до 54. Така, кой е за да се гласува против? Въздържали се. Приемат се. Изменение номер едно за, против. Добре, нека първо да проверим. Изменение едно за, против. Въздържали се. Приема се. Второ изменение за. Против въздържали се. Приема се. Три за. Против въздържали се. Приема се. Добре, има искане за от 4 до 12 да се гласува анблок. Не. Господин Лок, Локбилия е не е съгласен. Не, не, господин Лузин казва не. Добре. Продължаваме.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 Край на гласуването. Отхвърля се. 11 за, против, въздържали се, приема се. 12 за, против, въздържали се, приема се. Така, сега електронно гласуване общо за цялото становище, както е изменено. Моля, гласувайте. Two colleagues missing. Двама не са гласували. Един остана. Моля, събудете, събудете се. <laughs> така, гласуването приключи. 50 плюс 2 против. Поздравяваме докладчика. Стигаме до 14-та точка. Препоръка на съвета относно 72-та сесия на Общото събрание на Организацията на Обединените нации – докладчика и нашия уважаем колега господин Ковачев. Искате ли да кажете нещо, Андрей? Жалко. Okay, така, нека да гласуваме компромис. Едно, кой е за, против, въздържали се. Така, приема се. Компромис 2, за, против, въздържали се, приема се. Изменение 53 на господин Пает. За, против, въздържали се, приема се. 52 на две части, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. 52, втора част, гласуваме за проверка електронно, моля. Three colleagues are still... Two colleagues... Още двама липсват така. Край на гласуването. Приема се. 54 на госпожа Лобиле за против въздържали се приема се. Компромис 3 за против въздържали се приема се. 65 господин Ковачев, господин Преда, за, против, въздържали се, приема се. 66 за, против, въздържали се. Бих казал, че се приема. Компромис, четвърти компромис за, приема се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. 75 за, против, въздържали се, проверка на 75, кубичета. This has been rejected. Това се отхвърля. 74 за против, въздържали се. Няма реакция от някои групи. Добре, ще проверим. 74, моля, гласувайте. Край на гласуването. Съвсем ясно се отхвърля. 76 за, против, въздържали се, приема се, компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. 81 за, против, въздържали се, отхвърля се. 82 за, против, въздържали се, приема се. 84 за, против, въздържали се, отхвърля се. 83 за, против, въздържали се. Проверка на 83. Моля, гласувайте. Нещо пак машината не работи. Моля, техник. Има някакъв проблем Европа. Okay. In the meantime, the techn... Добре, междувременно техника ще го прави. Така, 83, кой е за? Моля, вдигнете ръце. Кой е против? Така. Бих казал, че е прието. Всъщност машината работи. Какво става? Лявата част работи, това не е добър признак. Така, електронно гласуване ще проверим. Всичко готово вече. Вече проверихме. Изброихме. Well, they're counting now the votes in the moment, so... Добре, изброяваме гласовете в момента. 83-то изменение. Да, но сега вече машината работи. Отново. So 83 three colleagues missing. 73 трима души не са гласували. Okay, the vote is closed. Край на гласуването. Да, 30, приема се с 30 срещу 28. 87 за, против, въздържали се, отхвърля се, 85 за, против, въздържали се, приема се. Добре, да проверим ли 85? Добре, ще гласуваме отново 85-то изменение. Край на гласуването. 28 на 28. Значи се отхвърля. Много близки резултати тази сутрин. 86 за, против, въздържали се, отхвърля се. 88 за, против, въздържали се, отхвърля се. 90 за, против, ли се, отхвърля се. Проверка. Добре. 90-то изменение. Проверка. Край на гласуването. Отхвърля се. Така ли?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 96 за, против, въздържали се. Приема се. Приема се. 101 до 114 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. Сто за, против, въздържали се, приема се.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 въздържали се, отхвърля се. 138 за, против, въздържали се, приема се. 140 за, против, въздържали се, приема се. 141 проверка, 140. Моля, гласувайте електронно за 140. Край на гласуването. Приема се. 141 за, против, въздържали се, приема се. 130 и... Не. 144 за, против, въздържали се, отхвърля се. 145, 146 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка. Добре. 145 и 146 изменение. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Отхвърлят се. 143 за, против, въздържали се, отхвърля се. Не, нали, проверка. Край на гласуването. Приема се. И така, господин Касталдо, изменение 142 за против, въздържали се, отхвърля се. Проверка. на 142. Three missing. Три гласа липсват. Добре, край на гласуването. Приема се. Чудесно. 147-148 за, против против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но може би трябва да проверим. Добре. Проверяваме 147, 168 изменения. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 11 за, против, въздържали се, Приема се. 155-то изменение на господин Танов за, против, въздържали се, отхвърля се. 156 за, против, въздържали се, приема се. 157 за, против, въздържали се, приема се. 158 за, против, Зажали се, отхвърля се. 159 за, против, въздържали се, приема се. 160 за, против, въздържали се, отхвърля се. 161 за, против, въздържали се. Бих казал, че се отхвърля, но проверка. Не. 162 за, против, въздържали се, отхвърля се. 164 за, против, въздържали се, отхвърля се. 163 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 12 за, против, въздържали се, приема се. Боже Господи, казва говорителя. 179 за, против, въздържали се, отхвърля се. 180 за, против, въздържали се. Проверка, моля, на 180. Край на гласуването. Приема се. Така. Закъсняхте, но няма значение. 178 за, против, въздържали се, приема се. 182 от на две части се гласува първата част за, против, въздържали се, приема се, за, втората част, против, въздържали се, отхвърля се втората част. 183 за, против, въздържали се, отхвърля се. 184 за, против, въздържали се, приема се. 185 с 170 и 195 за, против, въздържали се, отвърля се. Компромис 13 е, за, против, приема се. Така, стигаме до компромис 14 за, против, въздържали се, приема се. 193 на господин Милан Мон за, против, въздържали се, приема се. 194 за, против, въздържали се, отхвърля се. 196 за, против, възражали се, прием, отхвърля се. 198 за, против, възражали се, отхвърля се. Проверка. 198. Добре. Има искане от зелената група да се провери 198 изменение. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се 31 за, също 24 против. Компромис 15 за, против, въздържали се, и отхвърля се. Приема се, пардон, поправя се е, председателя. 219 на господин Бургезио за, против, въздържали се, отвърля се. 220 за, против, въздържали се, отхвърля се. 221 и 222 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 223 за, против, въздържали се, отхвърля се. 225 за, против, въздържали се, отхвърля се. 228 за, против, въздържали се, приема се. 226 за, против, въздържали се, отхвърля се. 227 за, против, въздържали се, отхвърля се. Не. 227 има съмнение, моля гласувайте. Два гласа липсват. Край на гласуването. Приема се 31 също 25. 232 за. Добре, либералите какво правят? Да, гласуват за, против. Въздържали се. Добре, приема се. Напълно се съсредоточава върху либералната група. Така, 230 за против, въздържали се, отхвърля се. 229 за, против, въздържали се, приема се. 231 за, против, въздържали се. Моля проверка за 231. Край на гласуването. Приема се. 233 на така, за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение на Гомес, ОА1, за, против, въздържали се, приема се. Компромис 16, за, против, въздържали се, приема се. 254-255, разделно гласуване. Първото гласуване за, против, въздържали се, приема се. второ гласуване за, против, въздържали се, приема се, отхвърля се. Проверка ли? Добре. Втората част на изменение 254-255. 254-255. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 247 изменение. Новайнен постброк и Ковачев за против въздържали се. Приема се. Така. Номер едно. За. Против въздържали се. Приема се. Две. За. Против въздържали се. Приема се. 37 и 11 за, против, приемат се. 4, 10 и 12 за, против, възражали се, приемат се. 5 за, против, възражали се, приема се. 6 за, против, възражали се, приема се. 8 за, против, въздържали се. трябва да го проверим. Осмо изменение, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 14 отпада, стига до двето. за, против, въздържали се, приема се. 13 за, против, въздържали се, приема се. 15 за, против, въздържали се, отхвърля се. 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. 17 за, против, въздържали се, приема се. 18 за, против, въздържали се, приема се. Проверка. 18 на господин Лайнен. Край на гласуването приема се. 17 изменение за, против, въздържали се, приема се. 25 на Лохбилер за, против въздържали се, прие, отхвърля се, пардон, 26 за, против въздържали се, приема се, 30 за, против, въздържали се, отхвърля се, 27 и 28 изменения за, против, въздържали се, отхвърля се. 29 за, против, въздържали се, отхвърля се. 34 за, против, въздържали се, отхвърля се. 31 за, против, въздържали се, отхвърля се. 32 за, против, въздържали се, отхвърля се. 33 за, против, въздържали се, приема се. 35 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 18 за, против въздържали се, приема се. 43 да така преда за, за, против, въздържали се, приема се. Така, стигаме до крайното гласуване, общо на цялото становище. Моля, колеги, гласувайте. Край на гласуването. 54 на 4. Няма въздържали се. Приема се становището. Приветстваме господин Ковачев. I'm very sad to inform you that we're coming to the last vote. За съжаление, трябва да съобщя, че стигаме до последното гласуване на точка 15 рамка на Съюза за презасалване. Докладчик по установище е госпожа Андрикена. Нека да започнем гласуването. 19. Започваме с номер 19 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Преминаваме към окончателно гласуване. 74 за, против, въздържали се, приема се. Нека да проверим 74 за, но нека да проверим, че с електронно гласуване. We are now checking 74. Правим електронна проверка на 74. Двама колеги липсват. Сега един. Край на гласуването приема се 30 за 24 против. 74 се приема, 76 на господин Шапхаузер. За, против, въздържали се, отхвърля се. 77 за, против, въздържали се, отхвърля се. 78 за, против, въздържали се, отхвърля се. 79 за, против, въздържали се, отхвърля се. 80 за, против, въздържали се, отхвърля се. Господин Панцари, 81 за, против, въздържали се. Приема се. 82 на за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 83 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 3 за. Против. Въздържали се. Приема се. 84 за. Против. Въздържали се. Приема се. 85-86 за, против, въздържали се, отхвърля се. 88 за, против, въздържали се, отхвърля се. 87 за, против, въздържали се, отхвърля се. 89 за, против, въздържали се, отхвърля се. 4 за, против, въздържали се, приема се. 90 за, против, въздържали се, отхвърля се. 5 за, против, въздържали се. Нека да проверим, че с електронно гласуване гласуваме по изменение 5. Край на гласуването. Приема се. 91-92 за, против, въздържали се. Приема се. 6 за против, въздържали се, приема се. 93 за, против, въздържали се, отхвърля се. в две части. Първа част за, против, въздържали се, отхвърля се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се.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 102. Нека да проверим чрез електронно гласуване на госпожа Вържия. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се с 32 гласа против. Благодаря все пак, че ми дадохте това указание да проверим. Номер 8 за, против, въздържали се, приема се. 103 за, против, въздържали се, отхвърля се. 104 за, против, въздържали се, отхвърля се. 105 за, против, въздържали се. Нека да проверим, че с електронно гласуване гласуваме изменение 105. Край на гласуването. Приема се. 106. Госпожа Вържия. 106 на Пош. Епидетел за, против, въздържали се, отхвърля се. 9 за, против, въздържали се, приема се. 108 за. Отпада ли? Добре. 9 е прието обаче. Тогава 109 за. Против, въздържали се, приема се. 110 на Корвин Микю. За против, въздържали се, отхвърля се. Стой три обаче не е прието. Така, сега 111, 112, 113 отхвърля се. За, против, въздържали се, отхвърля се 114. Нека да проверим, че с електронно гласуване по 114.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 Край на гласуването. Отхвърля се. 10-122 за. Против. Въздържали се. Приема се. 121 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 123 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 11-124 за. Против въздържали се, приема се. 125 за, против, въздържали се, отхвърля се. 126 за, против, въздържали се, приема се. 127 за, 126. Либералите гласуваха за. Добре, нека да проверим, че с електронно гласуване гласуваме изменение 126. Край на гласуването. Отхвърля се. 127 за, против, въздържали се, отхвърля се. 128 за, против, въздържали се, отхвърля се. 12, 130 за, против, въздържали се, приема се. Приема се. 131 за, против, въздържали се, отхвърля се. 132 за, против, въздържали се, отхвърля се. 133 за, против, въздържали се, отхвърля се. 134 за, против, въздържали се, приема се. 135 за, против, въздържали се, Либералите са против, така ли? 136 за, против, въздържали се, отхвърля се. 137 за, против, въздържали се, отхвърля се. 138-139 за, против, въздържали се, отхвърля се. 13, 140, 142, 143 за, против, въздържали се, приема се. 144 за, против, въздържали се, отхвърля се. но то опада и без това. 145 за, против, въздържали се, приема се. Сто и седем до сто и за, против, въздържали се. въздържали се, отхвърля се. Нека да проверим, че с електронно гласуване 147 до 150 гласуваме електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. 151 за, против, въздържали се, отхвърля се. 14, 152, 153 за, против, въздържали се, приема се. 154 за, против, въздържали се, отхвърля се. 155 за, против, въздържали се, приема се. Имаме сега компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. 161 за, против, въздържали се, отхвърля се. 163 за, против, въздържали се, приема се. 162 за, против, въздържали се, приема се. 164 за, против, въздържали се, приема се.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 Нека да проверим обаче 178. Сто седемдесет и осем, както казах, начало на гласуването. Три гласа липсват. Край на гласуването приема се.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 Край на гласуването. Отхвърля се. 194 на Вержия за, против, въздържали се, отхвърля се. 196 за, против, въздържали се, приема се. 195 за, против, въздържали се, приема се. 197 за, против, въздържали се, отхвърля се. 199 за, против, въздържали се, приема се. 200 за, против, въздържали се, отхвърля се. 201 за, против, въздържали се, приема се. 202 за, против, въздържали се, отхвърля се. 203 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 10 за, против, въздържали се, приема се. Двеста осем за. Компромис 10 гласувахме. 208 за, против. Компромис 10 е прият.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 също се приема. 42 за, против, въздържали се, отхвърля се. 43 за, против, въздържали се, отхвърля се. 44 за, против, въздържали се, отхвърля се. 46 за, против, въздържали се, приема се. 48-49 за, против, въздържали се, отхвърля се. 51 за, против. Въздържали се? Отхвърля се. Нека да проверим, че с електронно гласуване 51 на господин Панцери, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Марите, понякога сте за, обаче е, пръстът ви е сочи надолу и това малко ме обърква. Аз е, съм късоглед и не винаги виждам добре надалеко. Може би някакъв флаг да държите като знак е по-добре. Компромис 4. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 5. За. Против въздържали се, приема се. 59 за, против, въздържали се, отхвърля се. Нека да проверим, че с електронно гласуване, но либералите бяха против. Това веднага мога да го кажа. 59, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Шестдесет за, против, въздържали се. Отхвърля се. 61 за, против, въздържали се, отхвърля се. 63 за, против, въздържали се, отхвърля се. Нека да проверим че с електронно гласуване. 63 начало на гласуването. Липсват 5 гласа, сега 3 гласа, 2 гласа. Добре, край на гласуването, приема се. 63. Сега преминаваме към 64 за, против, въздържали се, отхвърля се. 66 за, Казаха ми, че трябва първо да гласуваме по 65. Гласуваме 65 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега вече 66 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. 69 за, против, въздържали се, отхвърля се. 70 за, против, въздържали се, приема се. Отхвърля се, извинете. Поправя се ораторът. 71 за, против, въздържали се, отхвърля се. 72 за, против, въздържали се, отхвърля се. 73 за, против, въздържали се, приема се. И сега гласуваме целият доклад, начало на гласуването. One colleague still asleep. Очевидно един колега още спи. Края на гласуването. Приема се. 40 гласа за, 7 гласа против. Поздравления за докладчика. So, colleagues, we're 20 minutes late. Уважаеми колеги, закъснели сме с 20 минути след 100 минути много ефективно гласуване в комисията. Интелигентна задача за интелигентни хора. Сега преминаваме към точка 17. Размяна на мнения с Патрик Ки, изпълнителен директор на Европейската агенция за авиационна безопасност. Добре дошъл и извинете, че трябваше да изчакате няколко минути. Гласуването винаги е сложно и аз мисля, че вие, господин Ки, не идва за първи път в нашата комисия. Миналата година той също участва в едно разискване – Докладът му беше посветен на работната група за конфликтни зони. Това беше свързано с трагичния инцидент на малайзийския самолет, който беше свален. И всичко това оказа пряко въздействие върху нашите граждани и тяхната сигурност, когато пътуват в чужбина. Естествено, авиационната безопасност е нещо много важно, нещо, което играе много голяма роля. Очакваме с нетърпение изказването на господин Ки. Благодаря, господин председател, уважаеми а, евродепутати. Много се радвам, че имам възможността да говоря пред вашата комисия днес. Съвсем накратко ще ви представя нашата агенция. Ще започна с това, че мисията ни е да защитаваме европейските граждани, да осигуряваме тяхната безопасност по време на пътешествия, пътувания по въздуха. Ние имаме мандат за технически проверки на двигателите, произведени в Европейския съюз, за тяхната екологосъобразност. Ние имаме мандат да консолидираме вътрешния пазар в Европа, като създадем общи правила, на които да се подчинява въздухоплаването в Европа. И ще ви дам примери за това как го правим няколко факти на пръв поглед. създали сме през 2002 година. Имаме 800 сътрудници в Кьолн. Имаме офис в Брюксел. Държав, 32 държави членуват в нашата организация, 28-те държави членки на Европейския съюз, плюс 4 държави Швейцария, Норвегия, Лихтенштайн, 70% от нашия бюджет се финансира от авиационната индустрия. 26% идват от европейският бюджет. Повечето от нашите дейности са в сътрудничество с промишлеността, която ни подкрепя. Ще ви дам малко повече подробности за нашата политическа дейност. Това, което правим ние е да осигуряваме сигурността на гражданите на Европейския съюз глобално. Ще ви дам подробности как справяме с тези задачи за глобалния контекст, в който работим. Разбира се, авиационната безопасност не спира по границите на Европейския съюз, така че а, ние се опитваме да налагаме високи стандарти за безопасността по цял свят където и да се намират гражданите на Европейския съюз или където се използват нашите продукти, изискваме един най-също ниво на безопасност. А също така, когато е застрашена безопасността на европейски граждани, когато а, те пътуват а, с авиолинии, а, трябва да са в безопасност. Това въжи за летищата, до които те летят. А, компетентните органи носят отговорност, а ние наблюдаваме тяхната дейност и сме надзорен орган. Това въжи за авиационната промишленост по цял свят. Ние имаме колеги в Америка, които наблюдават авиационната безопасност в САЩ, защото ние нямаме мандат за това. А, ние подкрепяме промишлеността а, за това да отключва сделки по цял свят обаче. Сега ще ви малко повече подробности за изпълнението на нашите задачи. Ние сертифицираме самолетите, с които работят европейските авиационни дружества, но също така и Боинг, Ембреер, Бомбардие, както и по-малки самолети. За бъдеще ще сертифицираме и руски и китайски самолети сертифицираме всички организации, които предлагат услуги като например поддръжка на европейски авиокомпании. Например, самолет, който се намира в Африка, се поддържа от фирма, сертифицирана от нас. А, също така подкрепяме списъкът за безопасност на Европейския съюз там са изброени държави и авиолинии, които не са сигурни от наша гледна точка, така че ние препоръчваме на европейските граждани да не ги използват за пътуванията си. А, също така наблюдаваме всички полети към Европейския съюз от неевропейски агенции и авиолинии. Освен това работим в огнища на конфликти. В тази връзка вече съм посещавал Европейския парламент и съм говорил пред вашата комисия. Имаше враждебни действия през последните 15 години срещу авиокомпании. През последната година и половина водихме доста трудни дискусии с държавите членки за да се разберем как Генерална дирекция Холм може да обедини действията на държавите членки и как може да интегрираме всички данни в един европейски анализ. За това имаме нужда от сигнали от всички авиокомпании, всички държави членки на Европейския съюз, дали има заплахи за авиационната безопасност. Издали сме 16 информационни бюлетина. През последната година не беше лесно да издадем тези бюлетини с а, а, препоръки, какво да се избягва, но имаме предвид и последните происшествия, сваленият в Украина самолет. Освен това, се застъпваме за високи стандарти за безопасност по цял свят. Имаме общи проекти, финансирани от Европейския съюз от името на Европейския съюз. Нашата агенция изпълнява проекти в развиващите се държави за повишаване на авиационната безопасност. Преди 20 години имахме само една рамка за референция. Това бяха стандартите на САЩ за авиационна безопасност сега редица държави са решили да приемат европейския регламент. Извън Европа виждате на тази карта кои са те. Разбира се, европейското законодателство въжи за всички европейски държави, но виждате в Юго-Источна Азия, в Близки изток, Африка, Централна Америка. Има държави, които изцяло са приели европейското законодателство. Това е добре за общото ниво на безопасност в тези държави и за нашата промисленост, понеже имаме общи стандарти. Виждате стандарти, които, са държави, които получават европейски средства за повишаване на нивото на безопасност. Тези проекти бяха доста успешни. Имаме запитвания от много държави за помощ от наша страна при разработването на техните регламенти за безопасност. Подкрепа за конкурентоспособността на европейската промишленост. Голяма част от тази промишленост се намира извън Европа по отношение на безопасността, всички самолети, регистрирани в държава, трябва да се сертифицират от компетентните органи на държавата. И в, за повечето държави тази процедура е изцяло административна. Трябва да се приемат сертификатите на нашата агенция в държави като Китай, Русия и Япония. Всъщност тези държави се опитват, те се опитват да сертифицират нашите продукти. Подкрепяме промишлеността и онези държави членки, в които се приемат сертификатите на ЕАЗа. В резултат на това има 130 подписани работни споразумения с трети държави, за да им помогнем да се правят с сертифицирането на нашите самолети имаме три двустранни споразумения, в които задачата по сертифициране се изпълнява от местните компетентни органи и от ЕАЗа. В момента се договарят такива двустранни споразумения с Китай и с Япония. Също така участваме в международни организации по стандартизация. Виждате ги изброени тук на този слайд. Нашата организация не е толкова силна, колкото тази на САЩ, защото нямаме възможност пряко да финансираме дейности по стандартизацията, което е случая с а, а, Американската агенция. Освен това, имаме представителни офиси които предоставят а, помощ от първа ръка на нашите, нашата промишленост. Виждате къде се намирате в Мора, в Вашингтон, а, в а, Пекин и последният в а, Сингапур. А, имаме а, петима сътрудници, които работят постоянно извън а, Европа. А, Казвам всичко това, за да видите, че правим всичко по силите си, за да укрепваме нивото на безопасност. В момента преразглеждаме начин на функциониране на ЕАСа. Тече тристранен разговор между Комисията, Европейски съвет и Европейския парламент. Има комитет, който разширява нашите правомощия да действаме. Аз ви благодаря, понеже а, този процес е в а, полза както на АЗА, така и на авиационната безопасност в Европа. А, сега ви благодаря за вниманието. Много благодаря на мистер Ки. Сега давам думата на колеги, които искат да участват в дискусията. Господин Деграндес от името на НП. Eh, Благодаря, господин председател. Е, най-напред е, пожелавам господин Ки, изпълнителен директор на ЕАЗА, успехи. Независимо, че Агенциите не са обикновено много така популярни. Винаги има въпроси, които, се, които възникват. Един въпрос, който изниква. Е, агенциите всъщност са, се финансират от бюджета. И иначе имаме положително виждане към всичко това и много, многократно съм го казвал в транспортната комисия, към която принадлежа. Мисля, че това е един необходим за сигурността инструмент. Но това, което няма да направя, няма да поставя въпроса за трилога. Там ще се разгледа един труден въпрос, Многократно вече сме го казвали, ще запазим нашата позиция. Знаем, че няма да има някакви затруднения с член 2.6 във връзка с Гибралтар. Също няма да има проблеми с Брекзита. Член 55 също. И от името на нашата страна мога да кажа, че ние сме съгласни. Това е клауза, която не е заложителна. области. В член 109, в рамките на член 109, се срещнах с, с съответната комисия и ще има делегирани актове във връзка с клаузата за усъвременяване. Но просто исках да благодаря на хората, които са работили по тази тема. И се надявам, че господин Мадинеско ще продължи да работи все така ефикасно. Но има два въпроса. Най-напред ние пратихме един въпрос. Някои депутати питаха за а, отношението на щатите, Съединените щати, относно ръчния багаж, който се внася в кабина. Аз не знаем Дали това е нещо, което е оправдано от някаква сериозна причина. Трябва да се знае каква е изобщо идеята, защото а, това е от компетенциите на ЕАЗА, тук става дума за хармонизация. Не е възможно да се вземат решения за гражданското въздухоплаване, което касае всички, без да има съгласуване, така че трябва да има отговор по този въпрос. След това ние зададохме някои въпроси относно сертифицирането на инструментите. Имаше блокиране в съвета и разбираме е, гледната точка на тях, на колегите, но не може да се приеме в един международен контекст, където сигурността е много по-важна и от въпросите свързани с свободата, трябва да се гарантира и свободата, но е невъзможно да имаме толкова различни злопосочни становища, като тези, които се очертаха в комисията. Но мисля, че се опитваме в този доклад, инициативен доклад, във връзка с новите технологии по-специално, да видим какви са възможностите от техническа гледна точка, за да осигурим сигурността. Не е въпрос на технология, въпрос е на, на, на предизвикателства, и на ресурси. би било цинично в този контекст на международна сигурност – този контекст, който е много така уязвим, крехък, трудно е да се гарантира предвид терористичната дейност, която се развива в света. Невъзможно е да не се вземат мерки, за да се направи така, че да се избегнат тези актове на тероризъм. Тук става дума тази европейска позиция да бъде приета в един по-широк международен контекст. И това предложение трябва да бъде подчертано още веднъж, за да може това да бъде принос за международната сигурност. Това беше въпроса, който исках да знам господин Ки. А има също и други въпроси, които други колеги ще засегнат по-ефикасно. Благодаря. Gracias, мистер Грандес. Благодаря, господин Грандес. Има ли други желащи да се изкажат, които не са в моят списък? Моля да иска да си изкажат. Нямаме много често възможност да разговаряме с господинки. Сега няма други желащи да се изкажат. Давам думата на господин Ки. Благодаря. Сега няма да се изказвам за работа на парламента в рамките на триалога за решението на САЩ да наложи забрана за а, използване на лаптопи в а, кабините в а, самолета, а, ще кажа следното. В момента разговаряме с американската, американската страна, а, за да се направи оценка на рисковете от пренасенето на множество лаптопи в кабините на самолета. Знаете, че литиви батерии а, имат склонност да се самозапалват при определени условия. И докато справенето с един такъв случай е лесен, а, ако има стотици такива, положението ще бъде доста по-сложно. В момента разглеждаме възможни мерки в случай, че тази забрана бъде наложена. Обсъждаме го а, както с американските ни колеги, така и с други колеги от цял свят. ще кажа няколко думи за връзката между сигурността и безопасността. Господин Деграндес каза, че има трудности, свързани с постигането на общо европейски подход към сигурността. Например, по отношение на сертифицирането на инструменти, гарантиращи безопасността, нивото на опасност и на заплаха не е едно и също за всички държави в Европа. А, така че отговора на националните органи е, естествено е различен. Но а, се стремим да постигнем общо европейска а, позиция. Същото въжи и за а, диалога, а, за разговорите за конфликтните зони. Искахме да постигнем сътрудничество между европейските държави и да стигнем до общ, общоевропейски подход по теми като сигурност и безопасност. Съществува също така тази заплаха от пренасенето на лични електронни устройства в самолетите е един такъв случай. Благодаря на господин Ки. Няма въпроси. Много благодаря за вашето гостуване в нашата комисия и безопасно завръщане във вашия офис в Кьон. Ви пожелавам. Така, колеги, сега можем да се върнем към точката от дневния ред, която отложихме от вчерашното заседание, а именно информацията за командировката на комисията АФЕТ в Азербайджан, Грузия и Армения миналата седмица. Тя включваше 8 члена. Аз председателствах Ласло Търкис и Селина Сокис, господин Джамбаски от Екаре и Вега от либералите, Хемо Чолц от Левицата и Хайди Хаутала от Зелените. Бяха членове на делегацията. Програмата ни беше доста интензивна, защото имахме 4 е, дни за посещения в три държави. Навсякъде се срещнахме с е, президентите, министрите на външни работи е, и председателя или заместник-председателя на парламентите. Имахме срещи с управляващите партии, с опозицията, представители на гражданското общество с представители на международни организации или посланници. В Грузия посетихме източна Осетия, в Армения посетихме мемориал в Ереван за жертвите на геноцида. А, посетихме също така и училище за професионално обучение и проведохме три пресконференции, по една във всяка посетена държава има и прескомунике, което е, което е опубликувано на страницата на Европейския парламент вчера или на, на страницата на нашата комисия. няколко думи за Азербайджан. Там наблюдаваме един открит диалог между Европейския парламент и правителството. Европа следи прилагането на последното споразумение с Грузия. Подчертахме нашите общи ценности, демокрация, върховенство на закона, спазване на човешките права и основните свободи. Всички те са също толкова важни, колкото и частите на споразумението, касаещи търговията в Грузия подчертахме, че те са водещ партньор в източното партньорство и ние приветстваме работата по прилагането на споразумението. В същото време окоръжихме правителството в Тбилиси да продължи реформите си в съдебната система, защитата на младсинствата подкрепихме суверенитета и целостта, териториалната цялост в Грузия. В Армения на Горни Карабах беше точка от всички разговори. Ние подчертахме европейската позиция по този въпрос казахме, че конфликтът няма военно решение и настояваме за мирно разрешаване на конфликта. Ние подкрепяме решенията на групата от Минск на ОИСР. Европейският парламент трябва да даде съгласието си по някои въпроси. Армения е член, на Европе, е, е, Евразийския съюз но също така е, е фактор по отношение на връзките ни с региона. Също така подчертахме необходимостта от реформи, окоръжихме правителството да ги приложи в съдебната система. А, а също така споменахме, че младите хора в Армения очакват много от обществото. Сега ще дам думата за, на членовете на нашата а, делегация. А, посетихме също така в Баку, Тбилиси и Ереван на а, нашите а, представители от външната служба. А, получихме от тях много полезни съвети. Искам да благодаря на секретарията на комисията АФЕТ за чудесната подготовка, предчестваща нашата мисия. Това беше от моя страна. Сега ще дам думата на колеги, които участваха в нашата мисия. Thank you. Thank you very much, Mr. Chairman, and uh, I think that you really... Лазов. Много благодаря, господин председател. Мисля, че вие описахте много точно нашата визита. Нашата мисия беше много добре организирана. Създадохме си впечатление за ситуацията в тези три държави от първа ръка и мисля, че това посещение ще има като ефект укрепване на връзките на трите държави в, с Европа. И също така успяхме да подчертаем нашия ангажимент благодаря, Андрес Савамикис. Ще е, говорим на латвийски, най-говореният в латвия език. Благодаря много. Латвийците имат известна диаспора в е, Грузия. С други думи има от 18 век там има латвийци, които живеят. Грузия е основната страна в източното партньорство. Тя отговаря и работи по всичките наши препоръки и изисквания. Тоест прави наистина усилия, които целят да я превърнат в една страна като другите членки на Европейския съюз. За сметка на това пък Армения и Азербайджан, както казахте, господин Макаристър, няма военно решение за тези страни. Но Предстояхме 40 минути повече от предвидено при армейския президент и което показва, че тези конфликти между двете страни ще продължат доста време и знаем, че териториалната цялост е въпрос на принцип, който се подкрепи от Европа. И армейския президент ми говори и каза, че страната му би предпочела да избере собствения си път. И това, което аз задал като въпрос, иска да знае какво ще прави и той ми каза през 8000 в 1986 никой нямаше да, се, да сте мисли в вашата страна, че ще бъдете независими, така че така както разбирам нещата, няма да се оправят скоро и това, е, което казаха и много дипломати преди доста време. Така че е по-добре да прекараме 10 години да преговорим, отколкото един ден да се бием. Благодаря, колеги. Господин Шолц има думата. Благодаря, господин председател. Мога само да изрази своята благодарност към СВД и към представителите на трите държави, които посетихме. Секретариатът беше свършил много добра работа по подготвянето. Няколко забележки принципно. И аз също смятам, че няма е, альтернатива на мирното решение на конфликта в Нагорния Карабах. А, също така а, се срещнахме с а, групи беженци от а, Азербайджан. А, и ясно е, че решението трябва да дойде от обществото. Не бива да бъде оставено на а, политиците и на отговорните а, органи и дипломатите в съответните държави. Обществата трябва да разберат, че трябва да се организират по различен начин. И мисля, че това е най-добрият подход към намирането на решение на този толкова продължителен конфликт. това въжи и за конфликтите в Южна Осетия в всички държави и се срещнахме с представители на гражданското общество. Те изпълняват изключително важна задача, свързана с управляването на политическите права, укрепването на съдебната и правната система в съответните държави но не знам дали останалите членове на делегацията ще се съгласят с мен, че от време на време впечатлението ни беше, че те нямат много дълбоки корени в самото обществото. Така че, доколко представителите на неправителствените организации успяваха да пренесат своята работа в обществото, не съм сигурен. Така че не бях сигурен дали те просто не повтарят европейските стандарти и думи, които са възприели, а, а, просто трябва да успеят да внесат всичките тези въпроси в обществото. Благодаря, госпожа Халтала. Аз искам да ви благодаря, господин председател, за чудесното ваше ръководене. Аз пътувах с друга задача от друга комисия, за която работя. И за мен беше много интересно как, е, въпреки че тези три държави са в различни положения, има възможност да сравняваме сега. В е, Азербайджан е, започнаха преговорите по споразумението за специално партньорство. Европейският парламент ще подчертае гражданската свобода. Това стана ясно а, ние а, сега се навършва годишнина от а, решението на Европейския съд за човешките права, свързан с Илгар Мамадов. Той така и не беше освободен и не е единствения политически затворник. Мисля, че трябва да окоръжим комисията на СВД да за даде стандарти за преговорите. Армения е държава, в която такова споразумение за засилено партньорство вече съществува. Там сме една стъпка напред. Мисля, че в Армения трябва да се укрепва прозрачността. Сега държавата има парламентарна система и тя допринася за демократизацията на обществото. Аз бях наблюдател по време на изборите и се и смятам, че трябва да подчертаваме като Европейски съюз, въпреки че сме вложили 7 милиона и половина в новата изборна система в Армения, трябва да следим да има истински свободен избор и да няма заплахи за избирателите. Грузия е държава, която изисква повече внимание. В Молдова видяхме как някои неща не, не вървят добре. Така че трябва да подкрепим а, а, реформата на съдебната система, която в момента се провежда в а, Грузия. Благодаря. Сега а, от името на Алде, господин Хавиенат. Конфликтът в Кавказ е конфликт, който оказва въздействие не само върху целия регион. Войната в Нагорни Карабах всъщност трябва да бъде разгледана още от нейното начало в техническо, политическо и международно отношение на Горни Карабах е част от Азербайджан. Освен това, действа и принципа на териториална цялост. Същото се отнася за Грузия и за Осетия. Териториална цялост като принцип. Съвсем очевидно в Косово по, може би по отношение на Косово, Русия не спази Хелзинското споразумение и ние си казахме това е котията на Пандора, когато беше обявена независимостта на Азербайджан или пък е, по време на автономните събрания на, на Горни Карабах и Осетия, Грузия посочи, че не иска интеграция това е нещо, което беше абсолютно нерелевантно в Съветския съюз. Осетия не беше прията, а процеса от Минск, в него участваха Русия, Штатите и Франция, това бяха всъщност най-важните страни в този конфликт и имаше много философски обяснения във връзка с териториалната цялост. Същевременно обаче беше установено, че Войските бяха изтеглени от е, тези територии и ситуацията в Нагорни Карбах е, всъщност е, отговаряше на волята на неговото население. Всъщност беше посочено, че не беше спазено споразумението от Хелзинки и ние трябваше да отдадем приоритет на принципа на самоопределение пред този на а, териториалната цялост по отношение на Армения също. Сега си задаваме въпроса всъщност с какъв мащаб се измерват нещата. Идентична ситуация. Има автономни събрания в Осетия, в Нагорни Карабах и е, се посочва, че те могат да се отделят. Защо? Всъщност това не се прилага за усетия, това, което приехме за Нагорни Карабах. И защо не на Крим, след като може да се приложи в усетия? Това е един абсолютно необичаен процес, революционен процес в момента, който протича скрито. На една малка територия ние приемаме едно частично решение, но за мен това е котията на Пандора – когато говорим с представители на руското посолство, е, те винаги казват 200 е, 000 е, жертви на Крим, за да се приеме това, което е в Нагорни Карабах. Същност, как може да се постигне консенсус в Нагорни Карабах? Той беше постигнат, а в Крим не. Става дума за универсални въпроси в случая и не може да се прилагат различни принципи. Това, което се случва в Нагорни Карабах, е първата стъпка и по отношение на това, което се случва на Крим. Това просто е така. Ние естествено показваме или по-скоро обръщаме внимание на анексирането на Крим, но не трябва да се забравя на Горни Карабах. Благодаря за вашето политическо изказване. Сега, има ли господин Галер? Имаше ли а, нещо свързано с конституционните реформи в а, Грузия? Имаше ли а, мнозинство по-голямо от а, изискваните две трети за конституционна реформа или по-скоро реформата беше спорна? Председателят, ние Обсъждахме това с министра на правосъдието и се срещнахме с три групи от опозицията. Европейски Крим, патриоти за Грузия и Обединена Грузия. И имахме впечатление, че има широк консенсус не само по конституционната реформа, а по реформата на избирателната система. Впечатлението ни беше, че опозицията и управляващата партия и правителството искат да работят заедно за решаването на тези основополагащи реформи. За избирателната система, разбира се, ние посъветвахме нашите партньори да се придържат към Венецианската комисия и Еди. За мен ми се стори много обнадеждаващо, че новият парламент още преди коледа каза, че ще се придържа към препоръките на Венецианската комисия. Смятам, че това е много добро послание. Благодаря. Имаше пътуване. Трима наши колеги е, посетиха Нагорни Карабах. Имаше пресконференция и във всички пресконференции аз е, а, получих един и същи а, е, отговор. Разбира се, че а, всеки е свободен да планира а, пътуването си, а, но колегите, които посетиха Нагорни Карабах, не получиха правото да се а, изказват официално от името на Европейския парламент, а само в а, лично качество. А, не само аз, а, господин, а, госпожа Хаутала и а, господин Карим бяхме официално допуснати до парламентите на Азербайджан и на Грузия, където направихме официално становище. Сега преминаваме към заседанието на бюрото. Следващото заседание ще бъде на 19 юни от 3 до 6.30. И на следващият ден тези две срещи ще се проведат в Брюксел.